Драги колеги, нека да започнем работа вече. Видя е, видели сте дневния ред. Ако нямате бележки по него, го смятаме за прият. Предлагам ви обаче да добавите моля тишина, ако обичате. Тишина в залата. Pour cet après-midi. И така, за днес след обед точката за тристранните преговори от 11 юли няма да ни отнеме много време, така че ви предлагам да добавите а, първа размяна на мнения по а, предложенията на комисията за следващата многогодишна финансова рамка, разходите. А иначе основният дебат ще се проведе по този въпрос утре сутринта, така както е предвидено. Освен това, утре сутринта не може да бъде сред нас докладчика Жан-Люк Дан, тъй че ще разгледаме неговата точка и неговото изложение днес след обед, след доклада за трилога. И така. След 16.30 часа ще проведем изслушването за Балтийско море. Стратегията за Балтийско море. Приветствам а, експертите, които ще направят представения и които ще бъдат изслушани. И така, по отношение на протокола от предишните заседания, ако няма а, някакви възражения до края на заседанието, протоколите от 14-16 юни 27 юни се смятат за одобрени. Сега, точка трета съобщение на председателя. Е, след последното заседание на координаторите трябва да ви съобщя, че решихме да отложим гласуването на измененията на доклада на госпожа Гресле, е, реформата на финансовия регламент, защото няколко групи сметнаха, че им трябва допълнително време, за да е, обсъдят компромисните предложения, направени миналата седмица от двамата докладчици. Така че утре след обед все пак ще се проведе съвместното заседание между бюджетната комисия и комисията за бюджетен контрол, но няма да се проведе гласуване. Гласуването вероятно ще се проведе на 12 септември. ще бъде обсъдена тази дата на следващото заседание на координаторите. По отношение на идеята за изпращане на делегация в Турция, за съжаление имаме лош късмет. Първата дата беше отложена, трябваше да бъде през пролета, но имаше изборна, предизборна кампания, беше отложена тази дата, след това имаш дата за есента, съобразена с възможностите на нашата комисия, но бюрото на парламента отхвърли тази дата, не я одобри, тъй като се пада в седмица на заседание на групите. Бюджетната комисия е принудена от предвиденото, предвидения график от договора и има възможност предвидена от нашия регламент за изключения, обаче бюрото не прие, не възприе тези наши аргументи за да направи изключение. Така че ще пиша до бюрото, ще кажа нашите съжаления за това, че отпада е, това посещение и ще направя предложение във връзка с бъдещето и евентуални изключения, а с координаторите ще помислим за това дали да остане този проект за посещение в Турция, но това може да стане само до година. Или пък е, делегацията е, за Средиземноморския регион евентуално да се промени и да се видят и други проблеми, които могат да имат отражение върху бюджета. Координаторите приеха също така проектографика за заседанията на комисията през 2012 година. Ще ви бъде раздаден този проектографик в рамките на деня. Още едно съобщение, що се отнася до финансовите перспективи. Не, сметнахме да не а, каним днес комисар Левандовски на нашето заседание. А, това приехме съгласувано с него. А, комисията чрез председателя си представи подробно изложи предложенията си пред, преди 15 дни на съвета на председателите и в понеделник след обед в пленарна зала. Много от вас изказаха мнението си по този въпрос. И с координаторите решихме първо да се споразумеем по начина на работа в рамките на бюджетната комисия – и е, заедно с е, е, председателския съвет да се споразумеем, така че преди възобновяване на работа през есента да може да се проведе размяна на мнение по същество с комисар Левандовски. И тогава ще уточним как точно ще работим хармонично с Европейската комисия при тези трудно очертаващи се преговори. Последно малко съобщение. От мен отпада точката за споразумението в рибарството рибарство с Марокко. Така че тази точка няма да я разглеждаме а, в рамките на тези два дни. Така че нека сега да преминем към точка четвърта от дневния ни ред – и предлагам на госпожа Балцани да изкаже своите впечатления от тристранните преговори, които се проведоха вчера. Тази среща беше предшествана от една среща неформална с полския държавен секретар по бюджета и координаторите и след това се преместихме в сградата на съвета, за да се проведе там тази а, официал, в официален формат тристранна среща. Но, честно казано, кой знае какво не произлезе от тази среща от, по отношение на проекто бюджета за 2012 година. Франческа. Благодаря, господин председател. на първата среща с министр. Министр. Първата ни среща с, с министъра беше много полезна. политиката на сближаване, интегрирането на единния пазар са много интересни и е, макар и да забравяме често този аспект е, на нещата. Тристранните преговори бяха дълги, подробни. Комисар Левандовски взе позиция, но неговата, неговата позиция е по-скоро е, отстъпателна. Струва ми се, че те ни предлагат един занижен бюджет. Използва се бюджета на практика като витрина за усилията на държавите членки да спазват бюджетна дисциплина и да занижават разходването на средствата. А на практика тези економии не се отразяват по никакъв начин и... Но подобно превръщане на европейския бюджет в витрина на политиката на държавите членки е опасно. Опитахме се да изразиме нашата позиция, защото позицията на съвета е по-скоро пропагандна, а не политическа. Става, става дума за привидни е, намаления и съкръщения в бюджета. Е, някои по, така, изтъкват се някои намаления на е, административните разходи, но без, без точно обяснение. Тоест, заниж, занижаването на разходите е, е мътно и неясно. Вярно е, в крайна, в крайна сметка това е предпоследната година на многогодишната финансова рамка. И какво означава това? Това означава че не можем да постигнем целите си с тези средства. Просто опитваме се, е, може би до някъде несъзнателно, да правиме економии, без обаче да, е, да, се, на, на, да се направи подбор на приоритетите. А в период на криза, в крайна сметка, най-важно е да се подредат правилно приоритетите в момент, в който разполагаме с ограни... ограничени ресурси. В крайна сметка, урязването на бюджета не трябва да бъде произволно, а трябва да бъде много целенасочено и още нещо, което много ме изненада. Освен на тези съкръщения в бюджета, които, както казах, не са ясно посочени и не са е, ясно очертани. От, от, от друга страна, няма приоритети. Не, не, не, от друга страна, средствата които са насочени към стратегията 2020 е, година, също не са ясно разписани. А, е, намаляването на бюджетните средства така са, е, са замазани от тук от там. Чрез съгласно директивата, която изисква да се намалят средствата до минимум, без да се посочи в какъв сектор, защо и така нататък. Дали наистина става дума за економика, за економия на средства или просто за жертване на някои цели. Така че ние трябва да, да, да, да решиме каква ще бъде нашата стратегия. Даже не стратегия, каква, какъв ще бъде политическия ни избор, защото ние трябва да придадем на бюджета е, някакъв смисъл, някаква насока, е, защото подобни за момента няма. Е, комисар Лева, Левандовски, макар и да, да, да не е на наша позиция, изрази е, известно неудобство спрямо този волонтаризъм, който се налага от съвета. Сега, по проекто, проекто, проекто пило, пилотните проекти. Комисията изрази своите позиции по списъка, който и бехме предложили през месец юни. Става дума за 129 проекта и след първо четене в комисията се оказва, че поне половината от тези проекти няма да могат да да а, е, бъдат е, прилогани, приложени. И за Така че, както казват, ще, ще, ще трябва още веднъж да преразгледаме цялата а, стратегия и да видим дали някои от тези пилотни проекти не могат да, не могат да бъдат пред, а, превърнати в а, подготвителна а, дейност, за която разполагаме с а, 40 милиона евро. времено трябва по-добре да разгледаме много от проектите, които са в а, част първа А. а. Може би те биха могли да бъдат прехвърлени в друге, други части, там където са залегнали много по-малко проекта и по този, по този начин ще можем да постигнем целите си и по този начин повече проекти ще могат да влезат в сила. Благодаря ви. Благодаря, Франческа. Сега ще дам думата на другите докладчици по теми, които ще обсъждаме утре. Но, защо се отнася до бюджет 2012 и както каза е, Франческа, ние се намираме в много трудно положение. Очевидно, министрите, членове на съвета, ще гласуват съгласно заключенията на Корепер от 7 юли, т.е. увеличаване на ангажираните средства с 2,9%, едно магическо число като за, за съвета, както а кредитите за плащане ще бъдат 2%. Подобно решение бе заето с квалифицирано мнозинство в Корепер, т.е. ще се окажем в подобно на миналогодишното положение. Тоест, ще приемем ли квалифицираното мнозинство или нашата позиция ще бъде по-твърда. Същевременно ще наблегнем на нереалистичните съкръщения и намаления, които се предлагат от съвета и по-специално в областта на сближаването, където съкръщ... съкръщаването на средства касае програми и региони, къд където до сега проектите са успешни. Ние и още нещо, което е немислимо и неприемливо орязването на средства за политиката за имиграция, агенция Фронтекс и въобще цял... цялостната политика за ох... охрана на границите. Сидония ще спомене след малко в рамките на, кор... на корекция на бюджета номер 4 искането за допълнителни средства, а също времено Корепер урязва с 6% средствата поискани от парламента и това противоречи на заключенията на съвета от преди няколко дни. Но Явно Европейския съвет не може и министрите не могат да убедат своите чиновници и своите министерства в необходимостта да се отпуснат тези средства. В началото на преговорите и съвета, комисията и парламента желаят да избегнем проблемите, с които се сблъсквахме миналата година, т.е. да свързваме пакетно нещата или преговорите по бюджета с други проблеми. Същевременно обаче съвета отложи за есента представянето на становището от, по предложенията на комисията за финансиране на програма ИТЕР. Средствата по ИТЕР са намалени в бюджет 2012 и съвета се оправда с това, че е необходимо да има по-ясна е, визия относно селскостопанските кредити, които не са изразходвани. Това ще стане в края на годината и чак тогава ще вземат решение по финансирането на ИТЕР. Тоест, на практика, от политическа гледна точка или в политически аспект, ще се окажем в подобно на миналогодишното положение. Е, не, че го искаме, но просто ако нашите партньори продължават да действат по този начин, ще се окажеме в това сложно положение. Тоест, с, с една дума беше диалог на а, е, глухи и не се изясниха много неща. Обсъдихме и корекцията на бюджетата и ще, ще продължим обсъждането. Аз ви предлагам да дадем думата на докладчиците, които са участвали в тристранните преговори, а след това да дам думата на другите членове на комисията. си Дония, която отговаря за корекции в бюджета номер 4 и 5. Става дума за бюджет 2011. Ще докладва положителните развития. Това са, може би, единствените светли точки и, е, в е, вчерашните преговори. Идония. Благодаря, господин председател. Успяхме да се договорим по проекта за коригиращ бюджет 4. Припомням, че проекта за коригиращ бюджет 4 се отнася до подсилване и на ангажименти на плащането на няколко инструмента, свързани с управлението на границите и бежанците, а именно значително нарастват кредитите за Frontex, за Фонда за външните граници, за Европейския фонд за връщане и Европейския фонд за бежанците. Що се отнася до ангажиментите, те се вземат от два други бюджетни реда, но най-голям дял, а именно 41 милион 130 хиляди са свежи пари за ангажиментите. Плащанията се вземат от средствата за мляко, за крави, за Европейския план за, възстан... за възстановяване на оползотворяване на енергията, прослова... прословутия фонд, за който вече няколко пъти се правят трансфери за други цели и с този трансфер искам да ви обърна внимание, че почти нищо не остана в този фонд. На практика, считано от вчера, Както вчера се разбрахме с този коригиращ бюджет, аз не виждам причина да се възпротивим, тъй като това е ново споразумение и тъй като средствата се взеха от редове, с които знаехме, че ще останат пари, тъй като не са освоени. Е, вие казахте обаче, е, че има важен въпрос тук е, а по отношение на този коригиращ бюджет, а именно противоречие. От една страна съветът казва, добре, съгласни сме с този коригиращ бюджет, имаме също становище, но за следващия бюджет, следващата година, предлагат съкръщение именно за същите бюджетни редове. Аз поставих този въпрос, но не ме удовлетвори въпроса, защото ми казаха е 2011, не е като 2012, но аз съм убедена, че същите проблеми ще е, се появят и до година по отношение на ситуацията в Северна Африка, така, както стои въпроса и днес, а може да бъде и по-лошо. В заключение, в момента може да смятаме, че е, приключихме работата по този коригиращ бюджет и важните е, плащания също е, по отношение на е, Европейския фонд за оползотворяване на енергията ще ни трябват е, нови пари. Остава да се види това защото има а, разходи за две години, а, свързани а, с революциите в Северна Африка и то въпрос още стои. Но сигурно ще има коригиращо писмо към този бюджет и този въпрос ще се разгледа там. Това е от мен. Благодаря. Благодаря, Сидония. Припомням, че по е, коригираш бюджет 4 ще бъде взето решение от съвета на 12 септември едва. А, така че на 11 октомври ще го гласуваме ние и в пленарна зала на, а, през октомври. А, по коригираш бюджет 5 Елга е, отговаря по този въпрос. Не беше вчера, но все пак нека да ни каже какво мисли. You know, uh, touch... Не засегнахме този въпрос. Той не беше част от преговорите, както ми съобщиха. Аз всъщност не съм присъствала. Мисля, че утре преди обяд ще се върнем към този въпрос и предлагам да го разгледаме въпроса тогава. А, виждам по изражението ви, че това никак не ви радва. Сигурно има проблем с, с комуникациите. Нещо не са ми предали както трябва. Аз отговорих на електронната почта на Хосе да го направим, да го обсъдим заедно с точка четвърта, но ние си бяхме оговорили за утре да го направим, за което се изненаждам. Не, няма проблем, Елга. Можем да го обсъдим утре сутринта. Беше засегнат въпроса вчера. Предполага се, че няма сериозни проблеми по този въпрос, но все пак вие сте докладчика по темата. Така или иначе, остава същия график, както и за коригираш бюджет 4, ще бъде гласуван през октомври. Е, не само разменяме мнение. А, да, е по, по тази точка. Да, малко ще наруша хармоничния дух на това заседание. Комисията по бюджетен контрол има среща с ОЛАФ. Утре сутринта съм докладчик. Е, по отношение увеличение, бюджетните увеличения е, за службата за външна дейност. Е, сега става дума за въвеждане 40 щатни бройки, но по кой бюджетен ред? Не става дума само за прехвърляне, механично прехвърляне на едни щатни бройки от едно място на друго, защото има и промоции от една категория в друга и 23 души в АД9. Разбирате ли какво искам да кажа? става дума за повишение на заплатите и то все пак не едно или две. И това ще ни струва много по-скъпо, така че би било добре тази точка също да бъде включена в е, обясненията, а не само е, като цифра да бъде посочена. Председателя, да, е, наистина беше важна тази бележка, записваме си я. Вчера също така беше обсъден въпроса и с няколко агенции. Сега ще дам думата на колегата. Е, да, по отношение на агенциите, пет е, МСА, ни за Фронтекс, пет са. Е, които да, и управление на информатиката, това са тези агенции. ЕСА, Фронтекс, ЕМСА, ЕНИСА. И единственото нещо, по което можехме да изразим съгласие е, вчера, е, да се изведе агенцията, IT агенцията за управление на информатиката, е, защото тя се финансираше по ред 10. А комисията смята, че трябва да се приложи член 47, така че всичко да бъде в рамките на финансовите перспективи. Но не можем да приемем това. Защо? Защото в 1А и в 3А много малък е този марш а в 3А трябва да се включи и Frontex за финансиране и с новите правни основания се предполага, че ще се осъществява и закупуване на оборудване за добиване на собствени собствено оборудвано. Как ще стане това с сегашната схема, организационна схема на Frontex? Това е само част от затрудненията. След като видяхме какво решение е взел Корепер, всички агенции, защото за агенция IT там е нула, но всички останали агенции се оказаха с значително свити бюджети. Именно заради това не виждам как в сегашния момент ще можем да работим със съвета на тази база, на тази основа. Как да го кажа по-ефемистично. Не знам как ще се справим с тази ситуация. Благодаря, Юта. Да, наистина, нещата не са много розови. Госпожа Андреасен поиска думата. Uh, Благодаря, господин председател. Искам да изтъкна, че начина по който господин Доминик а, се изказа а, на заседанието преди триалога беше доста мрачен. Той каза, че е имал някаква договорка между бюджетните министри в смисъл 2,02% е, увеличение, но някои държави членки не се съгласили. Е, мисля, че трябва да започнем да мислим в контекста на а, тази криза, в която сме, сме и от която излизаме. Трябва да кажем, че економиката е не само на Гърция, а на Италия, на Испания са на ръба Две банки в е, Италия вече фалираха. Мисля, че трябва да сме по-разумни в е, тези дискусии и е, да не критикуваме всичко, за което не, ни, не, не успяваме да получим пари. Господин Доминик имаше нещо такова предвид, че не може всичко да се приема за безплатно. Трябва да приемем, че в този момент от времето не е разумно да се настоя... настоява за увеличаване на средството. Колкото и пари да искаме, това няма да извади Гърция, Италия, и Испания от кризата, защото тогава настояваме да ни повишат средствата по този ред. Благодаря. Да, само кратко ще се опитам да ви отговоря. Има разлика между дебата за бюджета за следващата година и перспективите 2014-2020. По бюджета за 2012 година, тук говоря под контрола на нашия докладчик, ясно осъзнаваме, че не може да искаме повече пари от държавите членки. И още миналата година имахме това ясно съзнание. Миналата година за първи път в историята на европейските институции Европейският парламент прие а, сумите, по които беше взето решение от съвета, без да поиска нито евро отгоре. И тази година също осъзнаваме ситуацията. Но това, което съвета отказва да разбере, е разликата между ангажирани средства и средства за плащане. И не разбирам тази опоритост да не разбира това, да не проявява това разбиране може ангажираните средства да решим да ги завишим с 20% или да ги съградим с 30%. Това е политически дебат, но може да стане. Но средствата, предназначени за плащания, не могат да помръднат. След като са ангажирани тези средства, те трябва да бъдат платени. И ако а, това не стане, а, не, не спазваме изискванията. Както казва Европейската комисия, ако се приеме 6% увеличение спрямо тази година, ако това не се направи, няма да е изпълни задължението си Европейския съюз, точно все едно, че е гръцка банка. Ако има сериозни хора, които искат да правят економии, други, които искат да пръскат парите, Важното е да е, се съгласим с това, че има въпроси, е, по които се взима политическо решение и там ще поемем нашата отговорност. Готови сме и тази година да го направим, но има и въпроси, по които правителствата е, взимат с, с ясното съзнание решения, които знаят, че няма да изпълнят. Така че ние предварително трябва да знаем а, кои са тези е, цифри, които имат юридически задължителен характер и ще трябва да ги спазим. В противен случай ще лъжем общественото мнение. Това е дебата за до година. И искате да кажете нещо? Коригиращия бюджет показва, че не сме разходвали всички пари, които сме предвидели като ангажименти. Този въпрос за правните задължения, които имаме, ще ми се да мисля, че сме така честни по отношение на поетите ангажименти, коригиращия бюджет и неосвоените в края на годината пари всъщност не сочат, че това, което ние сме посочили като ангажимент представлява законово поет ангажимент. И това трябва да е обект на анализ. Добре. Ами, така, сега сме в. А, наистина в хода на преговорите. Мисля, че можем да прекратиме за сега. За сега утре ще се върнем към проекто Коригираш бюджет номер 5. А сега ви, ви предлагам да минеме да преминем към точката на Жан-Люк Деан, който помоли да разгледаме неговата точка 9. Днес, вместо утре сутринта, и той ще каже какво мисли за собствените ресурси, предложени, така както са предложени от комисията. също времено отчитаме с задоволство, че благодарение на политическия натиск, упражнен от парламента, без това нямаше да стане, и благодарение на, прилож... на разпоредбите, залегнали в Лисабонския договор, комисията е излезла с точни, конкретни предложения за собствени ресурси и нови ресурси. Така че ние трябва да се произнесем по същество и същевременно да решим с каква, каква ще бъде методологията, по която ще, която ще приложим за обсъждане на тази тема, на този проблем, който е съвсем нов. Също, същевременно но е, знаете, че е, ресурсите няма да се решават от екофин бюджет, а от ще се е, решава от съвета по общи въпроси. Това е решение на полското председателство. И мисля, че по, по този начин ще има по-голяма координация в рамките на съвета и затова давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Много моля да ме извините за това, че ще отсъствам утре, но трябва да присъствам на погребение. А, Комисията наистина отговори положително на нашите предложения, предложения направени по време на предишния ни мандат. И смятам, че комисията излезе с много е, уместно, уместни пред, предложения за обсъждане, т.е. собствените ресурси да бъдат е, в размер до 60%, като по този начин прилагаме новите разпоредбите, залегнали в е, Лисабонския договор, т.е да имаме първо една, едно рамково предложение и след, и след това да имаме допълнителни законодателни предложения, включително и върху ДДС и таксите върху финансовите сделки. Комисията обещава да през есента да излезе с конкретни предложения относно ДДС и таксата върху финансовите сделки. Но за съжаление на съвета, той не ще трябва да, да вземе позиции и да а що се отнася до комисията, нейното положение също е много деликатно, защото тя трябва да свърже е, многогодишната финансова рамка с е, конкретните предложения. А комисията прави три предложения, но е, решението трябва да е едно. Е, Значи ДДС, такса върху а, финансовите сделки и собствени средства. Що се отнася до собствените ресурси, комисията предлага срок 2018 година, като още веднъж комисията повтаря, че става дума за три отделни предложения, но решението е едно. Така ще трябва да разгледаме всички тези различни аспекти на предложенията, направени от комисията а, полското председателство смята, че тези предложения трябва да бъдат разгледани от националните парламенти, обсъдени от тях. като обаче същевременно разглеждането на проблемите свързани с собствените ресурси да не бъдат придружени от искания за увеличение на бюджета. Тоест. Тези ресурси трябва да бъдат предназначени за финансирането на а, дадени програми. И комисията подчертава това, като казва, че предложенията имат за цел да укрепат и консолидират вътрешния пазар. Можем обаче да очакваме много проблеми, да, да очакваме да се сблъскаме с много трудности, от които биха били генерирани от страна на съвета. Така че смятам, че трябва да подкрепиме комисията, особено в много сложно дебат, който комисията ще проведе с съвета. В крайна сметка ние сме ние естествени съюзници и трябва да действаме в този смисъл, защото по наше искане и по наше настояване комисията излезе с тези предложения. Това, е, това са така няколко уводно думи, но смятам, че анализа, извършен от комисията по собствените ресурси, Дук показва и е до, до, достатъчен аргумент за решението на комисията. Може би това не отговаря точно на нашите очаквания, но в противен случай щеше да има много силна реакция на съвета и блокиране на положението. Благодаря, скъпи Жолик. Геран Ферм има думата. Благодаря, господин председател. Първо, напълно съм съгласен с Жан Люк, че трябва да подчертаем връзката между приходната и разходната страна при преговорите. Мисля, че е добра стъпка напред, че в една и съща констелация на съвета ще се разглеждат. За, това няма да улесни преговорите, но ще е по-просто, не е така сложно. Но има няколко неща, които трябва да обмислим. Първо, Предложението на комисията наистина е интересно. Това е стъпка напред, но жалко, че се изключва другите начини, по които могат да се осигурят собствени средства, които бяха включени в предложението за преглед на бюджета. Има няколко неща, които са много интересни. Може би не трябва да затваряме пътеките, ние да ги посочим, като например енергийни данъци, въглеродни данъци и тъй нататък. Има други източници, не по-лоши от ДДС и а, върху финансовите транзакции. Трябва доводи обаче, както каза Жан-Люк, доста а, държави членки и национални парламенти са абсолютно против. Значи трябва да говорим за това, за което говорихме и преди двойния дивиденд. Аз сега бих казал трети, даже тройно по-голям. Защото ако става въпрос за въглеродни данци, това ще се отрази и на екологията и така нататък. Тоест по собствени е, причини тези начини са важни. Освен това, по отношение на финансирането не само на бюджета, но и на задълженията ни към климата в глобален план. Може да се намалят и вноските в европейския бюджет. Това са все доводи, с които може да се опитаме да убедим държавите членки, че тези източници са важни. И пак трябва да им посоча на тези, които са абсолютно против, че въпросът се поставя в медиите всеки ден, обсъжда се от национални политици. Първо, това е начин, който се, поддържа неутралността Тоест, преместваме финансирането на бюджета от един начин към друг, но не го увеличаваме. Това трябва да е съвсем ясно. Второ, уважаваме фискалния суверенитет на държавите членки, защото много вестници излезаха за главия, че Европейския съюз иска данъчни правомощия. А това не е вярно и ако това наделе, просто нямаме шанс. Значи това не влияе на данокоплатеца и а, тъй нареченият троен дивиденд може да ни помогне да убедим членовете на съвета за всички тези неща. Благодаря. Благодаря, Георан. Припомням, че това наистина са основни насоки и червени нишки, а, изложени от парламента в резолюцията от март 2009 година. Георан е напълно прав. Ако тези основни принципи не се е, спазват, е, никакъв шанс няма за успех. Целта не е да се увеличи е, ресурса или данъчните приходи. Договора не позволява тези промени, а да се третира Европейския съюз така както се третират местните органи на власт не е а, финансова суверенност, а, а местните органи, които да взимат това решение. Господин Епинг. Благодаря, господин председателю. Един въпрос имам, господин Деан, на когото дълбоко уважавам. Казахте, че вече са положени основите на това предложение. Аз не го подкрепям особено, но нека да разсъждаваме творчески. По отношение на собствените средства, има такива. Съществуват вече 25% от бюджета на Съюза със собствени средства – по отношение на, на данъка върху финансовите транзакции, знам, че много държави членки са против и нямаме кой знае какви шансове за успех. Великобритания, например, е силно против подобна мярка. А, да вложим цялата си енергия именно в прокарването на този данък е малко кауза пердута. Така че нека да помислим творчески. Важното, това, което казахте, е ясно да се посочи, че бюджета ще бъде ограничен в рамките на 1% от БВП и знам, че понякога чрез въвеждане на европейски данък ще се увеличи значително бюджета. процента, който се посочва от бившия министър-председател, не е много ясен. Но 60% от бюджета може ли да е, се финансира само от ДДС? Е, тук е, не включваме другите видове данъци върху транзакции или нещо друго. От данъчна гледна точка понякога тази операция трябва да е неутрална – и а, всъщност трябва някъде другаде да се намалят данъците. Трябва да се видят какви ще са последиците за всяка държава членка. Е, колко ще прати, плати а, Германия, Португалия, това е интересно да се знае. И всъщност вие сте длъжни да направите тези изчисления. А, но вместо да се полагат тези сериозни усилия, което би било на празно. Това е предложение. Знаете моето становище. Искам само да помислим заедно. Това като насоки за размисъл го изказах. Благодаря за тези предложения. Да уточня нещо. Не, е, правителството на Великобритания изобщо не е против тази мярка. Има подобни данъци въведени в е, Обединеното кралство. И а, Европейския съвет неодавна поиска комисията да проучи осъществимостта на, от въвеждането на, такава, на такъв данък и а, Великобритания се присъедини към всички останали. Да, разбирам, че банките не са за подобна мярка, но всички министри на финансите и всички правителства казват, аз искам да се възползвам от тази нова мярка, този, въвеждането на този данък да е от полза на моя бюджет, а не на европейския. Но не може да се отхвърля директно подобна мярка. Трудно ще бъде да се убедат 27 правителства, 27 парламента, но дебатът може да започне. Като излезем от стереотипите, да, не се казва, това е европейски данък, е, Европа иска цялата фискална власт. Не, Става дума за прилагане на буквата на договора, прият от всички държави членки, а именно, че е, трябва е, да се финансират разходите с фи, е, европейски приходи трябва да излезем от сегашната система, която не е действаща. Е, може би направеното предложение от комисията не е най-доброто, има други варианти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 ужас, това ужасно предложение на комисията. Става дума за е, дебата, който бе проведен в Холандия. Е, мога, да, мога да ви уверя, че Холандия няма да ви подкрепи. Сега, нашата роля в крайна сметка е да приемеме или отхвърлиме предложение на комисията. Аз лично предлагам да отхвърлиме предложението на комисията и да поискаме повече е, по-значима роля за държавите членки, повече автономия за държавите членки. Юта Халк. Господин Хартунг, това е точно обратното на това, което, за което говорим тук. В крайна сме дори аз да не считам, че предложението на комисията да, да е перфектно. Далеч не е. Но в крайна сметка това е една крачка напред. Но ако аз наистина очаквах едно по-добро предложение на комисията, но важното е, и, това, и Гьоран го каза преди малко, основното, най-важното е, че държавите членки, а, гражданите на нашите държави членки, парламентите да обсъждат фактите, а не цифри и проценти. защото нека не забравяме, че 85% от плащанията са от националните бюджети. Тук не става дума за увеличаване на ДДС. Става дума за един пункт или два пункта повече. тоест, съпоставими цифри с а, при, при, с а, ДДС в държавите членки. Ние плащаме 19% в Германия. Не знам какви са процентите при вас, но. А, още веднъж повтарям, ние в никакъв случай не става дума за увеличаване. Господин Ламасур е, го повтори, но нека всеки от нас не се вслушва само в това, което се пише по вестниците. Не става дума за увеличаване на данъците, става дума за собствени средства и в, в, в договор е, е казано, че съвета решава с единодушие, а парламента е има суверенност в е, областта на фискалните въпроси. И още нещо. Не знам. За... Има, има, има, най-разли... има разли мнения, но ако Cool. Не може да се говори за европейска фискалност, за европейска данъчна политика. Няма такова нещо. Въпреки, че това се появява в, в вестниците, няма такова нещо. Госпожа Андреасен. Благодаря, господин председател. Бих искал да попитам дали колегите вчера бяха на заседанието на ЕКОН. Господин Семета се изказа по, по въпроса на таксата за данъчни на финансови сделки. И тогава Юта Халк и, и Фарм ще разберат какво точно пише в таблоидите. Това всъщност отговаря на казаното от, на господ, от господин Самета, така че ние, ние не можем да си затваряме очите. Това не е измислица на вестниците, на журналистите, на, на жълтата преса. Той каза, че има и, и риск от прем, прем, преместване на е, предприятия. Знаете, че подобно нещо съществува в Великобритания, но в, в, в, в случая, ако, ако, ако, ако кажем, че тези средства няма да влизат в националния бюджет, а в бюджета на Европейския съюз, никой няма да е съгласен. И, вси, и всички ще бъдат против таксата на финансовите сделки. Проблема, с който се сблъскваме, е, че ние се опитваме да, решим да решаваме по какъв начин нашите собствени ресурси ще, финанс, ще финансират Европейския съюз, а нашите граждани са против това. Тоест, това не са измислици или идеи на а, на, на жълтата преса и на вестниците. Не, това са и идеи, които се предлагат от съвета, от комисията. Така че вместо това се в, слушайте в казаното от комисаря, който отговаря за фискалната политика. Значи самат, самат, самата вие сте за такса върху финансовите сделки. Тоест не, вие не искате тази такса, средствата от тази такса да бъдат да влезат в бюджета на Европейския съюз. Добре. За съжаление, обаче трябва да минем към следващия дебат, т.е. изслушването за Балтийско море. И сега само последното изказване на Раймер, защото много сме закъсняли. Stehenden Gespräche mit dem Rat. да, дискусиите с съвета, да, ние ще гласуваме в пленарна зала по този въпрос, това е ясно. системата, действащата система не е в договора. Предвидени са всички тези съкръщения – ако погледнем финансовия регламент, вече никой нищо не разбира. Но Политиците в държавите членки казват, трябва всички тези европейски термини трябва да се избягват, защото хората не ги разбират. Така че трябва да положим тези усилия за собствените средства, така че гражданите да ги разберат. в много държави членки дебата по този въпрос се е, използва и това е част от опасността да се прехвърли на гърба на Европа, каквото си пожелаят политиците. Но Необходимо е и държавите членки, ратифицирали Лисабонския договор и националните парламенти, трябва да положат усилия да прочетат този ратифициран от тях текст. Ясно се казва, че това е записано в договора. Нови средства са предвидени. Именно това е в духа на Лисабонския договор. Благодаря. Благодаря на Жан Люк Деан и на изказалите се колеги. Да, още от сега предвкусвам оживената дискусия. Предлагам ви сега да приключим дискусията по този въпрос. Съжалявам, извинявам се на колегите, които поискаха думата, но не искам да удължаваме повече времето за ораторите в рамките на точката, изслушването за стратегията за Балтийско море. Сега искам да приветствам. Много ви моля тези, които напускат залата, да направят това тихо. И искам да приветствам участниците в двата панела на това изслушване. Първия панел – макрорегионална стратегия за Балтийско море с участието на господин Янс Нилсон, господин Андерес Линдхолм, Карстен Шимик и господин Олен Норбак. След това в 17.15 втори панел от изказвания специфични сектори и тяхното участие в техния принос в общата стратегия. Ще чуем госпожа Моника Станкевич, Матиас Бергман, Радомир Матцак и Манди Крьопелин. Всеки оратор разполага максимум с 10 минути. Моля ви да не надхвърляте тези квоти, защото имаме недостатъчно време. Би било наистина добре да има време, да остане време след изказване, всяко изказване, да остане около 20 на минути, така че да имаме и дискусия. Темата беше предложена от Ан Йенсен. иска ли да каже няколко водни думи, Ан, за това свое предложение? Um, the... Благодаря. И искахме да направим това изслушване за Балтийската стратегия, защото това на практика е пилотна програма за изготвянето на други стратегии, при които програми на Европейския съюз се координират в трансграничен мащаб. Разбира се, за Балтийската стратегия е важно да се каже, че инициативи в една държава членка, например за трансграничния риболов, не бива да противоречат на други, които се предприемат от други държави членки. Напротив, трябва да има координация, това да се направи под една обща шапка. За Европейския парламент Балтийската стратегия е много мила, така да се изрази, защото това тръгна 2004 като инициатива на парламента, веднага след провелите с тогава избори, депутати от 8-те държави членки по крайбрежието на Балтийско море създадаха тази съвместна балтийска група, защото решихме, че ще е полезно да си поговорим по общи проблеми. Една от тези теми беше а, огромните екологични проблеми, свързани с Балтийско море. Също така обаче и а, развитието на транспорта, културни програми в Балтийския регион. Така се зароди идеята за такава стратегия. Александър Ступе стана докладчик Изготви се такъв доклад, комисията прие инициативата и сега тя се реализира. Тъй като това е пилотен проект, бихме искали да чуем становища, виждания за проблематиката, за ползите от такъв подход. Основната идея е, че не се иска допълнителни средства за финансирането на тази Балтийска стратегия. Тя се изразява в съществуващи програми. Но в Комисията по външни въпроси на парламента искахме да се предвижат пари за организацията на всичко това и защото са необходими допълнителни административни усилия за осъществяване на такава една стратегия. Мисля, че става въпрос за 20 генерални дирекции, много заинтересовани лица. А, и тъй като искаме да приложим това евентуално и за други програми, искаме да чуем какво е необходимо от наша страна. Трябват ли бюджетни редове да се предвидят за една такава стратегия. Аз наистина желая успех и наистина искам да направим нужното, така че тази стратегия да се увенчава с успех, защото според мен инициативата е добра, тя има своите последици за другите макрорегиони. Добре ще е, ако може да ни кажете не, какво се получи, но също и какво е нужно от наша страна, за да може да се облегчи вашата работа по Балтийската стратегия. Благодаря. Merci, Ан. Благодаря, Ан. Така, значи в първия панел относно макро регионалната стратегия за Балтийско море. Давам думата на господин Йенс Нилсън. Къде се намира господин Нилсън? Ето го господин Нилсън. Ако можете много набързичко да ни представите тази стратегия. Благодаря, господин председател. Мога да говоря шведски, доколкото разбирам, така че ще се възползвам от тази възможност. Бих искал първо да ви благодаря за поканата. Аз съм, съм бил кмен на, кмет на Ностърсон и участвам в работата на Комитета на региона, т.е. участвах в продължение на 10 години в работата на Комитета на регионите, където от обсъждаме проблемите свързани на Балтийско море. Бих искал да ви припомня а, дебатите, които бяха организирани в рамките на Комитета на регионите през последните две години и да ви а, очертая стратегията, която е от огромно значение за бъдещето на макрорегионите. Какво мисли Комитета на регионите по този въпрос? На първо място, Комитета на регионите – счита, че принципа на макрорегионите и Балтийската стратегия са от много положителни явления, защото могат да спомогнат за регионалното развитие. Е, разбира се, за сега сме направили само едни първи крачки към е, макроекономическата стратегия. Остава още много какво да се желае. Някои от нас изразиха загрижеността си е, от това, че се създава ново междуинституционално равнище или просто някои някои смятат, че ще се създаде един нов административен слой и това ще доведе до допълнително бюрократизиране. И е, също така не трябва да, да се подценява и е, така наречените извън Балтийски страни, които обаче играят голяма роля в региона, като Норвегия, Русия и други макар тези страни да не са членки на Европейския съюз. Европейската комисия трябва да координира дейностите, а не да оставя това на държавите членки. Е, Европейската комисия трябва да играе ролята на стратегически координатор. Това според нас е от основно значение и подобно мнение се споделя от всички в Комитета на регионите. А, ние също така отбелязахме с задоволство, че е, тази стратегия разполага със собствени средства и в становището на Комитета на регионите се казва, че трябва да разполагаме и с технически бюджет, т.е. ние сме малко по-предпазливи от вас. Става дума за един бюджет за координиране, който незадължително ще се използва предимно за а, е, действено. Защото Европейския съюз трябва да бъде кате, кате, катализатор, координатор. Затова ние наричаме този бюджет технически бюджет. Регионите обаче не участват наистина достатъчно и пряко и това е проблем регионите не участват конкретно пряко в дейностите, а се набляга на ролята на държавите членки и мисля, че това е проблем. Мисля, че това е един пропуск в цялостната стратегия, който трябва да бъде преодолян. Същевременно смятам, че трябва да се вземат допълнителни мерки за участието на регионално и локално равнище. Защото държи, държавите членки участват, да, но те трябва да бъдат по-добре насочвани, да има по- е, генерални насоки. И Балтийската стратегия, както и Дунавската стратегия, трябва да стане част от целия европейски инструментариум. Става дума за политика на сближаване в момента. Трябва да се трябва да се намери начин на на сближаване, на взаимодействие, на е, естествено взаимодействие, което да изключва противопоставяне. И регионите трябва да участват доброволно, по свое собствено желание е, в рамките на партньорство между публичния и частния сектор. Тоест, трябва също така да мотивираме, насърчаваме частните партньори да участват по-пряко, по-директно, по-активно, както и асоциации, форуми и други. Същевременно ще трябва да се наблегне и на, и на ролята на националните парламенти, защото И е, е, в рамките на шведския парламент бе създадена една, бе създадена една комисия, която да е, предоставя правомощията на други страни в дадени области, в дадени сектори. Е, но, както казах вече, е, регионите не участват достатъчно. Ком, комисията е, подкрепя един проект, в който участват, да речем, два, два шведски региона, но трябва едно много по-всеобхватно участие. Сега, необходим ли е, собствен бюджет? Отговор е двояк. И да, и не. Имаме нужда от имаме нужда от технически бюджет, но същевременно трябва да насърчиме регионите да участват директно, да участват и в финансирането на стратегията и за това можем да кажем следното. Всеки се е, вгълбява в собствените си резултати, в собствената си стратегия, в собствените си планове. И какво става? Всеки си има свой план, свой проект. А когато има самовглъбяване, когато има а, известно самодоволство, не може да има всеобхватна всеевропейска стратегия и програма. За това, и това е един призив, който аз отправям, регионите трябва да участват, особено в макрорегионалните е, програми. Комисията трябва да намери една разумна система за финансиране, от която да се възползват различните степени регионални органи защото тогава 20, 20% от проектите, които се финансират в момента от Европейската комисия, ще могат да бъдат включени в цялата тази Балтийска стратегия, т.е. ще сме свидетели на една много по-добра синергия. Благодаря, господин председател. Благодаря много. Много ясно беше вашето изложение. Освен това, се вписахте в времето. Сега ще дам думата на господин Андерс Линдхолм. Uh, Благодаря ви. Ще се опитам да опиша състоянието на нещата и каква е, какво представлява стратегията в момента и какви са полуките, които сме извлекли и да, да отправя някои препоръки, които да бъдат обсъдени в, от втория панел. Сега, нека да започнем с основните полож... постигнати резултати. Има нов, много нови проекти, които са родени в рамките на стратегията и които отговарят на предизвикателствата, които са идентифицирани при създаване на стратегията. Много от проектите и инициативите пряко проистичат от стратегията, има и така, набира се и нова скорост при осъществяването на проекти. Създадена е мрежа в региона, създадени са взаимовръзки, които стават все по-ефективни и също така констатираме и напредък в, при приложението на стратегическата политика от отбелязваме напредък и при издирването и намирането на ресурси за финансиране, Европейската инвестиционна банка, е, скандинавските инвестиционни банки и така нататък. И това наистина е много положително и се надяваме, че нещата ще продължат по същия начин. Свидетели сме също така на напредък що се отнася до участието на страни, които не са членки на Европейския съюз и по-специално Русия. Е, и се опитваме да намерим начин да въвлечем едно още по-целенасочено участие на Русия в тази стратегия. Що се отнася до новите проекти, има и някои оператори, и заинтересовани страни, които все още не участват достатъчно активно в а, приложението на стратегията. А, Същевременно вече сме свидетели на един първи план за приспособяване към промените на климата в Балтийския регион. Про проект за прочистване на замърсяването, предизвикано от кораби в Балтийско море. проекти за новаторски проекти за създаване за предаване на ноу-хау е и създаване на центрове на, за а, където да се фокусира критичната маса на иновациите. Затова е необходимо да отговаряме на редица критерии, поставени в областта на екологията, чрез общи усилия. Същевременно, проекти, които бяха започнати преди приемането на стратегията, бяха в последствие включени в нея и набраха по-голяма скорост и политическо приемане. Например, интегрирането на прибалтийски държави в европейския енергиен пазар, както и а, инициативи за пристанищата, чрез които те да могат да приемат и обработват сантинни води и утайки от корабите. А, това са няколко проекта, които исках да подчертая. Когато говорим за мрежите, които вече съществуваха в Балтийско море, имаше много мрежи, над 50 различни области. Та стратегията се насочи към подобряване на а, тези връзки в организационен план, за да се получи синергия тук а, има доста нови инициативи, свързани с стратегията. Например, нова а, рамка за морското, а, морското пространствено план, планиране. Те, тук се проведоха различни конференции за подобряване на пространственото планиране, а мрежата между северноевропейските страни се разшири, включиха се прибалтийските, Полша и Германия. Примерно по отношение на транспорта. Използвахме също структурите на стратегията за създаване на нова програма за научно-изследователска дейност, наречена бонус, при която се създава една по-целенасочена, по-атрактивна програма за изследвания в морската сфера. Съгласен съм, че има области, в които имаме нужда от особена помощ, особено и от парламента. За да може една стратегия да бъде успешна, тя не може да обобщава просто проекти. Тя трябва да е насочена към приоритети и политика. Политиката в областта на рибарството трябва да е единна спецификата на региона трябва да се отрази не само по отношение на бъдещето на рибната политика, на транспортната политика и на други о, политически сфери. В тази посока има някои наченки на успех, но мисля, че тук остават повечето предизвикателства. Важно е да преминем от етап, на който просто имаме проекти, към етап, на който обсъждаме стратегически политиката на Балтийския регион. Друга област, където има редица инициативи, но резултатите може би не са тъй добри, както биха могли да бъдат, е финансирането. В някои случаи успяхме да успеем. Е, успяхме да получим е, съгласие от редица програми, които прибавиха регионалният контекст. Е, така стоят нещата с програмата Интра. Тя добави доста благодарение на стратегията също въжи и за регионална програма за регионално развитие на Швеция и в други държави имаше промени в а, приоритетите. Но все пак доста неща трябва да се променят, за да може финансирането да се разглежда по цялостно, когато говорим за стратегия. Съгласни сме с предложенията на Янс Нилсън за бъдеще, а, за на програмните периоди трябва да се гледа по друг начин, да се обвързват по-добре финансирането. Може би това е един добър начин за работа в бъдеще. За сътрудничеството с страни извън Европейския съюз. До сега сме насочили внимание основно към Русия – Тече непрекъснато диалог с Външно министерство на Руската федерация за подобряване на сътрудничеството. Има споразумение между комисията и Руската федерация за 11 съвместни проекта, подбрани съвместно, като тези 11 проекта ще се реализират като начало на основата на след това обобщения опит, подхода може да се прехвърли на по-голям мащаб. Мисля, че а, това е подход, който удовлетворява и руснаците. Те не го приемат като нещо, което Европейския съюз им налага, а като нещо полезно и за самите тях. Така тече тази дискусия. Очакваме през есента в Москва да се проведе голяма среща, на която да разгледаме конкретно как да процедираме а, по тези 11 проекта, които вече са избрани. Сега накратко за полуките от последните 18 месеца. Мисля, че най-важната полука, и затова е важно да я спомена и пред вас, е набирането на политическа скорост. А, трябва да имаме непрекъснато връзка с нови политически идеи, политически ангажименти и дискусии – трябва непрекъснато да се преразглежда стратегията, така че това, което е в обекта на нашите усилия, да винаги да бъде най-важното, най-актуалното за момента. Затова е необходимо да направим преглед за случилото се до тук. Нужен е политически ангажимент а, на много нива. Най-важният ангажимент, от който имаме нужда в бъдеще, е е от отрасловите министерства на екологията, на отбраната, на транспорта и така нататък държавите членки. Именно те трябва да приемат много по-при сърце тази стратегия в ежедневната си дейност, защото само по този начин една стратегия може да се увенчае с успех, превръщайки се в водеща във всички ежедневни дейности. Тук трябва да поработим още. Мисля, че трябва да имаме и по-голяма яснота за целите и за процеса на оценка, за да знаем реално какво постигаме и по какъв начин. Трябва да подобрим комуникацията между отрасловото сътрудничество. Всеки отрасъл в своята дейност да отчита и ставащото в другите отрасли. Също така е необходимо да се изгради платформа, на която да се разгръщат политически дискусии за Балтийския регион. Важно е също да имаме техническо сътрудничество и управление на много нива, а именно регионите да участват пълноценно в а, стратегията не само като координатори на по-тактическо ниво, а и на политическите дебати. Важно е това да го имат предвид всички в своята работа. И накрая няколко препоръки. Имаме общи работни групи, които вече започнаха да очертават изводите, които могат да ни помогнат при създаването, залагането на конкретни цели и задачи и уточняването на системата за оценяване. Имаме друга група, която се занимава с това как да се засилят ангажиментите и отговорността на различните участници. Също така за обвързване по-добре, по-тясно между различните части на, на включени в стратегията и източните на финансиране. Благодаря. Благодаря ви много, <clears throat> господине, за това представене на сегашното състояние от страна на Европейската комисия, както и конкретните предложения, които направите. Сега давам думата на господин Карстен Шимик за да ни представи координацията на стратегията ни с съседите. Благодаря. Казвам се кастен Шимик, работя за Фундацията наука и политика, е, Немския институт е, по политиките за сигурност. Това е независим институт, изследователски институт, който изготвя препоръки за федералното правителство. Чухме изложение на външното измерение, а, а сега аз ще започна, може би, с вътрешното измерение. Не разполагам с достатъчно време, за да навлизам в подробности е, по етапа, на който се намира прилагането на тази стратегия за Балтийско море. Но ако трябва да изразя всичко с една дума, бих казал, че е, всъщност това е Европа, на която сме свикнали. Нещата не напредват е, с е, изключителна скорост, но все пак е, има напредък, който бавно се осъществява. на макроекономическо равнище се подкрепя тази стратегия и това е успешен подход, е, който съответства на проблемите в този регион. идентифицирани са проблемите. Разбира се, стои въпросът за дългосрочното прилагане. Новите бюджетни линии, новите институции, това беше свързано с някои затруднения, но в крайна сметка на тази база се работи. Nein, das Nein zu neuen EU-Haushaltslinien für die Zwecke der Strategie akzept... За това дали е необходимо да има нова бюджетна линия за стратегии. Важното е да се прецени дали има ситуация, при която ще има по-малко пари за бъдещето финансиране на стратегията. Много е важно да отбележим, че се прецени като преимущество фактът, че Балтийският регион е долу-горе равносилен на макрорегион. Затова имаме и тази програма Интеррек. Искаме това да продължи в бъдеще. Но при Дунавските, Дунавския регион там е друго, защото има три транснационални региона на сътрудничество, които се припокриват и засичат. И а, там беше по-трудно да се приеме подхода на макрорегиона. Разбира се, има и слабости в стратегията и аз искам да ги посоча. До сега нямаше достатъчно включване на субекти от частния сектор, фирми, сдружения от фирми, които да допринасят за постигане на стратегическите цели. Второ, няма достатъчно участие на ниво гражданско общество по места. Не се стига до локалното равнище на неправителствения сектор. Има сътрудничество между органите на самоуправление на местно ниво, на регионално ниво. До някъде се допълват от някои неправителствени организации. Сега, ако ме питате за предложения, нямам революционни предложения за ново финансиране, нови свежи пари и така нататък. Вече се спомена за заделяне на средства от вече съществуващи, финансирани програми, просто те да се разходят на макро ниво. Наместо това искам да предложа или поне да спомена, че ние не знаем колко пари разходва Европейския съюз за макрорегионите – Споменават се някакви съвсем организ... ориентировъчни суми от структурните е, и от Кохезионния фонд, но колко от е, всички тези пари се разходват е, по отделните проекти с цел постигане стратегическа цел, не е ясно. Нямаме нужда от нов ред в европейския бюджет за тази цел, а по-скоро един символичен технически ред, където да се отчитат онези ресурси, които трябва да се оползотворят на макро ниво в Балтийския регион. Така че в бъдеще искаме тези а, макрорегионални стратегии да се овенчават с успех, но е нужно тази информация да е напълно публична, да се види колко е заложено с тези пари, колко е постигнато. Искаме да има прозрачност, защото тази прозрачност не се проявява в естествения ход на административна работа сама от само себе си. Цялата, цялото понятие за макрорегиони се възприема някакси като вътрешно за Европейския съюз. Когато говорим за Прибалтийския регион, трябва да споменаваме и за външното измерение. Това е структурна особеност на региона. Наш съсед е Русия. Така че Русия е неотделима част от региона. Тя няма да изчезне, тя винаги ще съществува като външно измерение на Прибалтийската стратегия. Русия е в центъра на външното измерение. Външното измерение обаче не се изчерпва само с Русия. Е, имаме предвид източно и северно външно измерение – Обръщайки поглед на изток, освен Русия, имаме Беларус, за нея също стана дума, но може да включим и Украина. Украина всъщност е част от един регион по отношение на водните басейни и притоците на Балтийско море, но трябва да погледнем и на север, Норвегия и Исландия. Исландия традиционно участва в в различни програми за сътрудничество, членува в Балтийският съвет. А, и така се очертава северноевропейското измерение във, външната, в външен план. Това външно измерение е много променливо и гъвкаво. Тази му променливост е специфична за концепцията на регионал, регионализма, а именно в зависимост от това за каква политика или аспект на политика говорите, може да говорите за различни граници на региона. Ако погледнем региона, на, Бел, на Балтийско море, можем да видим тези променливи, които се формират а именно в резултат на наличието на външно измерение. Не можем да изключваме тези трети държави, дори и частично, когато говорим за политика. И накрая, Русия. Първоначално в тази прибалтийска а, стратегия имаше е, един, едно напрежение, а именно, че отношенията с Русия трябва да се формират по модела на отношенията с северноевропейските държави. Това обаче не отговаряше на реалностите на сътрудничеството в Прибалтийския регион. Русия всъщност участва на всички нива в сътрудничеството във всички тематични сфери, всички основни стълбове на стратегията. Русия пряко или косвено участва в една четвърт от всички водещи инициативи в плана за действие. Иначе казано, северното измерение може би е а, основна рамка, но това в никакъв случай не е единствената рамка и няма да бъде единствена в бъдеще. Необходима е диалог с Русия. В крайна сметка, най-малко сме напреднали с, а, в отношенията си а, е, с Русия, именно по отношение на прилагането на Балтийската стратегия. Почти нищо не се е случило до сега. Не искам да казвам, че имаме провал. Но има една грешка и тя не бива да се повтаря. А, грешка от създаването, при създаването на северното измерение – яви се Русия и тя трябваше или да приеме, или да отхвърли вече изготвени програми. Това не трябва да се повтаря при Балтийската стратегия. Бих настоял този а, изключително внимателен и изграден с много усилия диалог трябва да продължава, трябва да вземем за пример северноевропейския диалог и да го адаптираме може е, скромничко да се е, работи, но това е една пътека, която можем да спазваме и со, по отношение на Русия. Благодаря. Благодаря ви много. А сега ще дам думата на господин Олен Норбак, който ще ни говори за финансирането на стратегията за Балтийско море. Имате дума. Господин председател, Дами и господа, благодаря за това, че ме поканихте. Ще се опитам да бъда много кратък и да се впиша в времето, което ни остава първо. Доклада на комисията за осъществяването на стратегията е ни много добър анализ на положението на нещата. Аз обаче смятам, че резултатите, така както са залегнали в доклада, са прекалено оптимистични. Разбирам, защото ако обаче а, сравниме резултатите с броя на семинари, срещи и така нататък, които са организирани на тази тема, можехме да очакваме по-добри резултати. Аз мятам, че основният проблем е, е липсата на е, един единствен координатор или участник, е, координиран участник в стратегията. И съм абсолютно съгласен с е, казалото от преждеговорящите, че трябва по-добра координация на, е, при осъществяването на проектите и една по-ясна политика европейска политика. Аз ще говоря за финансовите средства, за реализиране на стратегията, но в крайна сметка финансирането е тясно свързано с другите проблеми, така че не, ще излеза малко от, от чистото финансиране. Никой не, не разполага с много средства. Голяма част от средствата идват от Европейския съюз. голяма част от средствата се използват по предназначение, целесообразно, но трябва да има и повече амбиция за така наречените външни дейности, т.е. сътрудничеството с държавите, които не са членки на Европейския съюз. Е, е, добре би било да, да, да има повече кредити, повече заеми, но и тук би казал, че проблема не е в средствата, колкото в липсата на амбиция на държавите членки. Е, има частни фундации, фундации в Финландия, Швеция, които финансират основно проекти, свързани с околната среда за по-чисто Балтийско море. Разбира се, общините, регионални организации, търговски камери и други предприятия също предоставят средства, които се използват за осъществяването на проекти. Проблемите на за финансирането са всъщност проблеми, съществуващи на национално равнище. Има и още един голям проблем. Националните приоритети са по-различни от приоритетите залегнали в стратегията на Европейския съюз. Разбира се, лесно е, неразбираемо е е, че държавните, държавите членки имат други приоритети, като пътната мрежа, е, здравното осигуряване, а не е, и не Балтийско море, още повече, че гражданите живеят и работят много далеч от региона, за който говорим. Така че необходимо е по-добро прилагане на Балтийската стратегия в рамката на националните стратегии. Просто Европейската стратегия трябва да се впише много по-ясно в националните стратегии. По този начин ще се координира по по-добре и финансирането. Е, значи, прекалено малкото средства или липсата на средства, предоставени от е, правителствата, са огромна пречка пред осъществяването на проекти, особено у нези, които имат нужда от е, повече средства. Както казах, нещата са ясни и, и по принцип е, раз, разбираеми, но независимо от всичко, е, най-важното е Балтийската стратегия да се впише много по-ясно и много по- е, точно в националните стратегии. В препоръките си бих казал, че трябва до края на таз, е, на многогодишната финансова рамка да се направи една оценка на е, прилагането на стратегията, за да бъдем по-добре подготвени за по-нататъчно приложение, да видим какви са резултатите, кои инструменти са дали резултати и кои не. Второ, да се използват всички налични инструменти, Европейската инвестиционна банка, Северните инвестиционни банки. Всичко това е залегнало в документите на комисията на на практика това не е задължително, това е просто един, една опция. Аз бих искал това да се превърне в наистина реална политика. Е, държавите членки да се ангажират е, по-активно в изпълнението на, на стратегията и да има по-добра координация и да има като че ли едно, едно по-добро централно координиране, защото има много организации на различни нива, регионални, локални, общински но за нас е но необходимо е да има едно координационно звено, което да обединява усилиите. Защото това ще даде много повече резултати и още нещо, да има един много ясен график с ясно определени срокове за изпълнението на проектите, защото за сега в за сега сроковете не са задължителни и това не, в никакъв случай не, не благоприятства развитието на нещата. Трябва да имаме много ясен график за всеки отделен проект, много ясно определени срокове и да има един е, орган, орган който да е отговорен за осъществяването на цялостната стратегия. Благодаря. Благодаря ви много, много беше интересно. Поздравление и благодарности за всички участници в този панел. Много изчерпателни изказвания, които ни представиха доста пълна панорама на ситуацията. Освен това бяха спазени и беше спазено и времето. Господин Козловски има думата. Благодаря, господин председател. Наистина, Радвам се, че инициатив 2 е, милиона и половина евро са отделени и предоставени по инициатива на парламента за стратегията за Балтийско море. Аз продължавам да съм в контакт и с бенефициентите, и с комисията. Наистина тези средства бяха крайно необходими и в момента се освояват за приоритетни цели, свързани с подготовката на проектите и годишния форум. Тъй като това е дългосрочна стратегия, и имаме възможност да планираме съответните действия, важно е това да бъде годишен елемент от бюджета. Говорим за макроекономическа стратегия и съответно трябва да има ефективен механизъм и е, планирането трябва да бъде гъвкаво, така че да можем да използваме средствата съобразно на потребностите. Освен това, смятам, че Европейския парламент трябва да подкрепи инициативата за упростяване на процедурата за използване, за освояване средства от този фонд. Всичко трябва да бъде прозрачно, ефективно, но административните разходи трябва да бъдат пропорционални на исканите помощи размера на сумите. Разбира се, че винаги е, човек се сблъсква с затруднение. Такъв беше случай и тук. Имаше пропуски, нямаше политическо ръководство, на лидерство и господин Апак спомена същото. Също така недостатъчна е връзка с стратегията Европа 2020 година. Това бяха някои от пропуските и би било добре да бъдат отстранени. Съгласен съм с становището на комисията, на парламента, на економически и социален съвет. Що се отнася до прилагането на Европейската стратегия за Балтийско море? както и отношение на необходимостта да се подобри координацията. И това е, въжи за новите проекти. Един пример за връзката между тези стратегии и Бялата книга за транспорта. Мрежата от пристанища по Балтийско море е един от приоритетите на стратегията. Друг пример подобряването на достъпа и на, структурата на транспорта в новите държави членки а, могат да преминат към многомодален транспорт и да осъществяват проекти, които са насочени към осигуряване на по-широк достъп. Що се отнася до многогодишната финансова рамка, искам да кажа, е, че е, новият е, трансграничен инструмент трябва да улесна транспорта. Това също е пример, показва, че добрата координация може да бъде прекрасен инструмент за постигане на целите, особено на целите на стратегията за Балтийско море. Благодаря ви. Следващия оратор. И аз искам да благодаря за изложенията. Бяха много ясни, поставиха много проблеми, но някои се откроиха особено ясно. Въпросът за регионите като че ли не съществува. Питам се, имате ли някои идеи? Какво да направим, за да засилим участието на регионите? Дали трябва повече внимание да се обръща в регионите или причината е начина по който е, се работи по тия програми. За външното измерение и Русия. А, спомням си Имаше една конференция, мисля, в Гданск, която се събраха членовете на Организацията на пристанищата от е, Черно море и се чудиха за какво ще си говорят и се, осъзна... и се разбра, че ще се говорят за Русия. Има общи моменти е, с региона на Черно море, когато говорим за външното измерение. Така, например, органите в Сент Петербург са много ентусиазирани за това сътрудничество, но трябва за всичко да се ходи, за съжаление, до Москва. Искам да кажа как да се предаде този регионален ентусиазъм, а, така че да се, е, да се запалят и хората в Москва руските власти да разберат а, за какво става въпрос. Има министър-председател в момента, който е родом от региона Санкт-Петербург и а, това би трябвало да стане лесно. Но не е така. Наистина а, трябва да се помисли как се а, подхожда а, по отношение на Русия. И за въпроса, който казахте, че няма един, а, а, който субект, който да приема стратегията като своя. Да, това е макрорегион. Вярно и парламента, но а, в думите ви прочетох, че може би и комисията трябва да има по-силен глас. Не знам дали е необходимо да има нещо като а, координатори, каквито имаме в трансевропейските магистрали и мрежи, т.е. хора, които а, да бъдат лицата на дадено начинание. Това е въпрос. Смятате ли, че е, такъв един координатор би изиграл тази роля? Благодаря. Благодаря, Хелга Трупо. Аз искам да се върнем към препоръките. Много е лесно, според мен, да се е, споделят но мен ме интересува повече какво става след като една добра препоръка бъде отправена. Ако кажете няма кохерентност, хората не има е ясно кой за какво отговаря. Добре, можете ли да дадете политически съвет как да се е, постигне тази цел? И също така, кого виждате като е, едно лице, дали а, това е координатор, дали а, чувството за принадлежност и собственост се е, е а, получава чрез активиране на самите участия. И имам въпрос към господин Шимик. Вие споменахте Беларус като част от стратегията. Всичко знаем обаче, че докато Лукашенко е на власт, нещата там са доста ужасни как е тази ужасна ситуация, депресивна ситуация по отношение на човешките права, а, я отразявате в а, стратегията. И така, на, всъщност, господин Тент, който първо се представя от името госпожа Бартнер, после Брат. господин Бартнер, после господин Комбен. Е, благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които допринесаха за дебата. Имам три е, бележки или един въпрос. Първо, да се уточни едно нещо. По принцип, този, който е, измисли Балтийската стратегия е Александър Штуп, бившия външен министр на Финландия. Аз имам обаче един документ от 1991 година, от и през януари на тази година, в един апартамент в Келсинки, Хеки Хаутала, която беше член на, на групата на Зелените и други хора. Е, изготвили този документ, на който се е позовал по-късно Александър Штуп. Просто Просто идеите на зелените винаги така изпреварват времето. Това е в е, исторически аспект. Втор. Кой е, е централният координатор на стратегията? Аз ето тук имаме едно, едно изслушване за Балтийско море и три различни е, браншове или три различни сектори на комисията. Така каза. нали, имаше как, какво трябва да се финансира от Европа, Балтийската стратегия, Северната стратегия и третото, не помня вече какво беше. И доколкото си спомням, една генерална дирекция а, каза, че това е Балтийската стратегия, е платформа и другите казаха, че е чадър. Сега, доколкото знае, плат, платформата е един кей, който, в който обаче може да се, под който може да се скриете, ако вали дъжд, значи може да се каже, че е чадър. Но в крайна сметка има програми с различни наименования, названия, но имат една и съща цел. Може би, е, без да обсъждаме дали е чадър или платформа, може би просто може ги обедин, да ги обединим и по този начин да се економ, економизират средства. Е, после Нолен Норбек каза, спомена че някои държави членки на Европейския съюз са много са така отличници, но никоя държава членка не е дал една стотинка, да не говорим за евро, за проектите. И аз мисля, че това обаче може да се да се промени, да го промениме ние, членовете на Европейски парламент. Не знам дали ще е лесно или ще е трудно, но в крайна сметка трябва да се займеме с този проблем. Аз сега ще, ще приключа, говоря само за Естония и сега ще, ще приключа. Имаме 40 града в Естония и само един от тях е е, направил едно предложение, което може да се впише в Балтийската стратегия. А другите 39 казват, чакаме пари от Европейската комисия. И аз не смятам обаче, че това поведение подобно поведение е, е уместно. Благодаря за това. Герен Ферм. Геран, благодаря ви, господин председател. Аз ще бъде съвсем кратък. Ще ми се да чуя мнението на експертите по бюджетните въпроси, защото това е което най-силно ни интересува. Тъй като споменахме възможността за бюджетна линия именно за стратегия за Балтийско море. Не става дума за външно измерение. Възбудихме дебат по други средства, така че да се създадат макроекономически региони. Не става дума тук за външна дейност, а за административна подкрепа на политическите приоритети, които не са включени в структурните фондове. Така че не искаме да се осложнява и без два сложната финансова конфигурация. Много са тези, които смятат, че трябва да има глобална стратегия, но тя не, няма бюджетно изражение. Към нея се добавя и външното измерение и за това ще трябва да има и съответния бюджетен подход. Имах възможност да говоря с изследователи, тази област, в този регион и те е, подчертаха, че не са предвидени средства за тази дейност. Тоест има конкретни средства, е, конкретни проекти, но много е, трудно се предвиждат средства. Тях може би техническа помощ ще се наложи. Така или иначе ни трябва яснота по този въпрос. Трябват ли бюджетни средства за тази стратегия? И трябва ли а, така да се създаде а, стратегия а, то и за Черно море? Надявам се да получим отговор в края на деня по тези въпроси. Председателят, благодаря ви. Много интересни въпроси бяха зададени, но а, не, да не забравяме втория панел, нямаме никакво време. Участниците в а, втория панел трябва да тичат на летището след това. Така че ще ви моля много кратки и прецизни отговори да дадете, евентуално писменно по-нататък може да изпратите отговори. Давам ви думата веднага за отговор. Господин Линдхол. Ja, det väldigt enkla svaret på, på frågan е, Отговорът е да. Да. Нуждаем се от подкрепа, за да създаваме структури. Няма, не разполагаме в момента с е, такива средства. Парламента ни предоставя 2 милиона и половина евро, които се използват за е, подсилване на съществуващите структури. Наистина, нуждаем се от средства. Можем да обсъдим този въпрос. Дали това ще бъде трамплин за по-сложни и по-комплексни проекти? Мисля, че отговорът е да. Така или иначе, нуждаем се от тези средства. Получените 2 милиона и половина няма да са достатъчни, за да продължим работата си. А би трябвало да продължим тази посока. Няма микрофон за оратора. Не е включен микрофон. Once more, I'm speaking Swedish to start with. Почвам на шведски пак. А, нека и аз да продължа на шведски, след като беше задан въпроса мисля, че трябва инструмент за пилотен инструмент на тези действия и за отпускане на тези средства. Става дума за, за микрокредити, за лансиране на проекта. Сега ме на Историците пишат историята, политиците я правят. Правят поли... история в името на бъдещето. Аз като политик не съм участвал в правенето на история. Сигурно е приятно понякога, но не винаги е много продуктивно. Най-важното е да има дебат в политиката за бъдещето. Не съм казал, че държавните органи не участват или държавите не участват в проектите. Не съм го казвал това. Исках да подчертая, че има огромна разлика между различните държави и желанието им да участват изобщо в някои проекти. Този дисбаланс между дейностите им е и активността е пречка. И първо, европейските стратегии тя в по-голяма степен да се прилагат чрез това да стават част от националните стратегии и така ще се засили делът на участие на тези държави членки. Това ще е важно. Мисля, че отговорих и на трите въпроса, които бяха зададени. Нилсон. Благодаря, господин Нилсен. Благодаря. По въпроса свързан с бюджет. Съгласен съм, комисията да разполага с технически бюджет, за да може да извършва координационна работа. Да, Ерон, имаме нужда от а, е, кредити, но важното е проектите да бъдат по-добре координирани с регионите. Координацията не трябва да остава между държавите членки. Регионите трябва да бъдат собственици и, и, и а, изпълнителни на проектите. А, в а, това трябва да бъде нещо като стратегията 2020 година, но на Балтийско равнище, т.е. с по-голямо участие на регионите. Още една дума казва председателя, няколко така лично, моето лично мнение. А наистина беше много интересно казането до тук, но кой ще пилотира, кой ще, кой ще, кой ще координира? Комисията и парламента могат да подклажат огъня на новите инициативи. Преди малко господин Тарант припомни две име, имена на две личности, които са, игра, са изиграли ключова роля за създаването на Балтийската стратегия. Е, регионалните, общинските е, е, власти биха могли да, подкла, да подклажат огъня, но когато огъня лумне, те няма да могат да водят. Необходим е един лидер. Лидер, някой, който да е отговорен. Е, отговора на, въпро... на въпроса на американците. Кой отговаря? Кой днес отговаря за Балтийската стратегия? Казва председателят на английски. Необходим е лидер, необходими са е, инициативите на Европейския съюз да бъдат подети, редоразвити и изпъл, изпълнявани от държавите членки, регионите и така нататък. Що се отнася до Балтийската стратегия или Балтийско море, тези, които както сами аз нямат а, възможност и нямат, не, нямат късмета да живеят там. А, но са много заинтересовани от а, инициативите, от а, е, дейностите, които се провеждат, от проектите, които се изпълняват, защото ако имаме успех и там, то този опит би могъл да бъде пренесен на, в други региони на Европейския съюз и така стигаме до втория панел. Нещо искате да кажете? Извинете, да. Само с една дума. Аз не знам как биха могли да се организират нещата. Дали е собственик и лидер, говорим за едно и също нещо, в крайна сметка. Има... Въпросът е да има лидер, но как ще се организира? Аз мисля, че Европейския съюз трябва да организира нещата. Има много други организации, които участват, но те не са достатъчно силни, достатъчно мощни. Само Европейския съюз разполага с достатъчни възможности, за да поеме лидерството. А сега, казва председателя, преминаваме към втория панел, т.е. приноса на отделни сектори в изграждането на общата политика. Давам думата на госпожа Моника Станкевич относно околната, по въпроса на околната среда и защитата на морета. Благодаря. Благодаря, че ми давате възможност да говоря пред вас днес. Европейската стратегия за Балтийско море и екологичния компонент е създадена с оглед решаване на екопредизвикателствата и за осъществяване на пълния потенциал за стоки и услуги от морската екосреда. Поради изпускането от земеделието на азот, фосфор, и замърсяването от корабите, битови замърсители, опасни вещества и корабоплаване в Балтийско море а, има сериозна еутрофикация. Проблем сме. Mm-hmm. high tech. Yes, thank you. so I'm not sure where I should now start, but I... Не знам сега до къде бях стигнала, ще обобща. А, екосистемата на Балтийско море е нарушена, имаме основни екопроблеми, като етрофикация, именно прекаленото влагане на азот и фосфор в резултат от земеделието и а, на кровоплаването. Това води до... А, това е резултат от интензивната човешка дейност. Има някои обаче белези на, възстанови, на възстановяване, благодарение на различни дейности и мерки, а, които се осъществяват съвместно от страните по крайбрежието на морето повече от три десетилетия между правителствената комисия за опазване на морската среда на Балтийско море, Хелком, е водеща в е, това отношение като форум на 9 държави членки. През 2007 година бе прият планът за действие за Балтийско море, уникален план, който за първ път в региона въвежда подходът на екосистемата за управление на човешката дейност. Можем да преценим колко замърсяване може да поеме морето и да запази доброто си екосъстояние. Изготвена е програма за действие за оздравяване на Балтийско море до 2021 година. Стратегията в а, своята еко-част включва целите от плана за действие на Хелком, което е тласък за реализацията му. Стратегията настоява за засилване на стратегията на координацията между страните и различните регионални организации за истинска интеграция на политиките, отразяващи се върху морската среда, като целта е да се превърне Балтийско море в екологично устойчив регион. Планът за действие е, се е, подхожда с стратегическата рамка на Европейския съюз, очертана от съответната рамкова директива, така че Европейската стратегия като общ инструмент засилва за синергията от използването на ресурси и гарантира спазването на екологичните приоритети, по които има разбирателство между държавите членки, така кръгът се затваря. Основният елемент е на, изп... на са националните програми за изпълнението на плана за действие Хелком. Може би е рано да се правят оценки за това колко успешен е планът или стратегията, но все пак искам да насоча внимание към няколко дейности под по общите финансови рамки. Един от водещите проекти на Хелком е Балтхазар той се занимава с, с изтичането на опасни вещества и на хранителни вещества от земеделието в Петербургския регион, Ленинградска област и Калининградска област. А, финансирането възлиза на 3,5 милиона евро. Изпълнителната агенция от името на а, делегацията на Европейската комисия в Русия е Хелком. Проектът подпомага прилагането на плана за действие на Руската федерация към Хелком и допълва редица други проекти по Европейската стратегия участват съответните руски министерства и вече има реални резултати. изграден е, е, е фонд, наречен НИПНЕВКО, за реализация на плана с действие в Балтийско море разширяването на проекта Балтхазар може да, да включва биоразнообразие и наблюдение на околната среда и други проекти, за да се помогне на Русия да изпълни своите задължения по плана за действие и стратегията на Европейския съюз. Това е положителен пример за използване на финансови резултат, на ресурси, на, там където са най-необходими и в полза на морската среда. Има вече няколко проекта, които са насочени към насърчаване на устойчивото земеделие, пречистване на битови води и подобряване на чистото корабоплаване. Има и неодавна нашни предложения от страна на прибалтийските държави Балтийско море да се обяви за море, където е забранено да се изхвърлят а, а, отпадъци от корабите извън уредените за това места. Необходимо е както и на национално, така и на европейско ниво да продължава да се гарантира връзката между екологичните, економически и други аспекти на програмите. Необходимо е да има сътрудничество между отрасловите министерства в балтийските страни, като се създадат форуми за да риболова и околната среда а, с участието на Министерствата за териториално и пространствено планиране, които а, дават своя принос за хоризонтални действия по Европейската стратегия. Ефективността на плана за действие се оценява на първо място от сегмента от е, Хелком на високо равнище, което, който се е, заседава през март тази година. Необходимо е да има по-малко на брой, но по-целенасочени програми за намаляване на замърсяването от дифузни източници, да се контролира разпространяването на опасните вещества или за да се намалява въздействието на риболовните дейности. Та, Такова целеполагане се нуждае от повече работа и политическа подкрепа. Очевидно много работа ни чака по отношение на пълното прилагане на вече съгласуваните действия, както и за набелязване на нови мерки за получаване на а, за постигане целта на стратегията. Благодаря. Благодаря ви много, госпожо. Сега веднага дам думата на господин Матиас Бергман, който ще ни говори за политиката по рибарство. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ме поканихте на този, на това изслушване. Казвам се Матиас Бергман, финландец съм и съм генерален секретар на частна фундация, наречена а, Група за действие на Балтийско море. Ние обсъждаме проблемите, които са обект на вашето внимание. Стратегията за Балтийско море а, е важна за всички, от краля до обикновения гражданин. И всеки трябва да направи каквото може, за да, да спаси Балтийско море. Нашата цел е една единствена да спасим Балтийско море. И Затова ние финансираме. Някой казва, че финансираме проекти. Не, не точно това. Ние просто представяме проекти на тези, които разполагат с възможности да, да осъществат проекти, а те търсят средствата за осъществяване сами. Това са институции и други, включително и държавата, и обикновените граждани, частните предприятия и така нататък връзка. Така че е, ние всъщност строим един, е, един мост между е, държавните, обществените инициативи и частни, частния сектор. Мога, така, мога също така да, да спомена и една инициатива на господин Карл Хаглунд, който самия той участва много активно в цялостната дейност по спасяване на Балтийско море. Стратегията за Балтийско море включва всички дейности, чове... свържени с а, човешката дейност. Балтийско море е най-голямата пустиня на Европа. Е, Балтийско море е практически мъртво. Може би звучи малко драматично, но за съжаление боя се, че е вярно. Що се отнася до рибарството и рибарския сектор, има е, няколко е, живи същества, които живеят в е, тази пустиня и това са рибите. Да. Нашата цел е този регион да бъде благо, благодетен и чист. На времето, в миналото, Балтийския регион е бил един от най-благоденстващите в региона, но за съжаление това вече не е така. Политиката на рибарство в тази област, в този регион е много сложна Е, е, Рибарството е включено в приоритет 2 и приоритет 9 на стратегията, защото е, рибо, рибо, рибо, риболова е поминък за някои хора в региона. В Финландия те са само 28. Но ако разглеждаме проблемите, които са на много широка палитра, от е, мъртвото морско дъно до начина по който живеят семействата на рибарите, и е, има много, много, много дейности, много, много а, е, неща, които могат да се, да се направят. Много малко са местата, където рибата се размножава в Балтийско море. защото веднъж, когато сме изловили старите риби, след това се питаме къде е рибата, а в крайна сметка вече но, няма вече риба. Така че е, трябва да стъпиме на научни изследвания, за да разбереме е, къде са мес, местата, където които са най-подходящи за размножаване на рибата и е, тези региони, тези места да бъдат е, специално защитени с средства от Европейския съюз. Тук беше споменат и плана за действие за Балтийско море и начина по който Балтийската стратегия да се, да се впише в плана за действие, защото тя на практика му дава съдържание. Аз съм съгласен с всички онези, които казват, че да се използва стратегията за да се е, обяснат е, дейностите и мероприятията, включени в е, националния план на обикновения гражданин, то това наистина е много важно и от огромно значение. Ще спомена някои дейности в и в региона в стратегията доп, доп, трябва да се е, фиксира допустимия улов. хвърлянето обратно на риба в морето е, трябва да бъде забранено. защото и трябва да има правило. Е, е, уловената риба трябва да бъде разтоварена на брега. Това е като в крайна сметка да, да, се, да, да се отрежат дърветата, за да хванеш една катеричка това са, може би, това са мерки, които непременно трябва да бъдат предпри... пред... предприяти. Да се забрани улова в някои е... региони. И още нещо. Кон, кон, контрола на поведението на начина по който се провежда риболова, поведението на рибарите, защото има много слухове, защо защото за да имаме едно устойчиво, един устойчив при риболов, поне в, за, за известно време, то, то, то за това трябва да имаме един много строг контрол. В момента съответната натоварена с това агенция търси начини за упражняване на подобен контрол. Има много организации, много заинтересовани страни, които са готови да действат, но е необходимо да, им, да има една обща, по-обедоняваща е, цел. Това е понякога по-важно и от е, финансовите средства, но при всички случаи нещата винаги върват ръка за ръка, за да може рибарството и риболова да бъдат е, устойчиви, то трябва да има е, популация в морето. Затова една от целите ни е трябва да бъде възстановяване на екологическия баланс в, в Балтийско море. От една страна на, хищ, на хищниците, различните видове, които да допринесат за една здравословна и балансирана околна среда. В Хелсинки бе, про, бе проведена среща на високо равнище за е, Балтийско море, но за да участваш в този е, е, форум трябваше всеки да представи плана за действие за Балтийско море и всяка една държава държава членка представи подобни програми и планове, а сега ще се е, ще се направи проверка на е, на начина по който се изпълняват е, поетите ангажименти. Следващата, следващия форум ще се проведе в Москва през 2012 година. Но когато говорим тук за, лидер, за лидерство, лидерство това не, не означава само да човек да бъде да, нещо да се ръководи, но трябва да се знае и какво, какво се ръководи. За това смятам, че не само отдалните държави членки трябва да участват в този форум, а и Европейския съюз като цяло. Благодаря, господин. Е, много интересно изказване. А сега давам думата на господин Радомир Марчак относно приноса на транспорта и на политиката на сближаване за развитие. Благодаря, господин председател. Аз ще опиша отношенията между а, стратегията и две важни политики на Европейския съюз транспортната и кохезионната съвсем накратко а, и ще иллюстрирам изказването си с а, няколко слайда. Ще ползвам е, и цитати от трима прословути американски президенти за, е, надявам се някакси да е, е, стане всичко както съм го замислил. И така, Балтийския регион е много специфична част от Европа. От една страна той е сред глобалните лидери по отношение на конкурентноспособността, иновациите, като същевременно е и отличник по отношение на постигането на целите, заложени в Европа 2020. От друга страна, Балтийския регион е много разнообразен в економически и социален план – това е място, където се намират и най-богатите, и най-бедните в Европа и държави и региони и те си, си съседничат. Това е външна граница на Европейския съюз. Тук на слайда виждате различните измерения на тези несъответствия. Първо, отчитане, отчитайки нивото на доходите на глава от населението, в Балтийския регион се намират страни, които имат под 50 и над 125% от средното за Европейския съюз. По отношение на разходите за научно-изследователска дейност, разликите са още по-поразителни. Всичко това може да сочи, че регионите и техният потенциал за иновации се намират на, на съвсем различни нива на развитие. Друг важен фактор за Балтийския регион е ситуацията по отношение на транспорта, тъй като транспорта и достъпността сериозно влияят на конкурентоспособността. способността а тук има центрове, зависещи от външната търговия, което означава а, в голяма степен от добре функционираща транспортна система. Всичко това показва, че а, неравнопоставеностите, разликите могат да спъват развитието. Затова транспортната политика е особено важна за региона. Сега да се заемем с самата Балтийска стратегия. Първо, тя като че ли проистича от подхода на Айзенхауер, а именно насочена е към процеса, зависи всичко от ръководството и координацията. Второ, стратегията отчита Лисабонския договор. Това означава, че тя е насочена към економическа солидарност е, и социална солидарност и солидарност между държавите членки. А, пълното прилагане на единния пазар а, е, като основна цел на Европейския съюз може да бъде затруднено от такъв един а, на един такъв регионализъм. Сега въпросът на Кенеди. Кохезионната и, традицион... и транспортна политика се отразяват на кохезията, но трябва да кажем, че именно Балтийската стратегия трябва да влияе на кохезионната политика, на регионалната политика, да ги насочва правилно и добре да оползотворява техните инструменти. Аз смятам, че стратегията трябва да влияе на кохезионната и транспортна политика политика, но това е модерното решение на всяка макрорегионална стратегия. Това все още не е факт за Балтийската стратегия, но може да се случи. Ето някои позитивни влияния в другата посока. Различните позитивни влияния на кохезионната и транспортна политика върху Балтийската стратегия са показани тук. Искам да подчертая три от предимствата на кохезионната политика, които могат да дадат ласък на стратегията. На първо място, кохезионната политика стимулира подходът на намеса на публичните органи на базата на доказателства, непрекъснато обратна връзка, мониторинг и наблюдение. Второ, кохезионната политика натрупва критична маса за координираната реализация на различни действия, съобразени с профила на място. На следващо място съчетават се предизвикателствата, конкурентните предимства на Европейския съюз с спецификата на балтийските страни. Това са неща, които до някъде липсват в стратегията. С а, няколко думи трябва да кажем четири основни неща кохезионната и транспортна политика са ключови за развитието на Европейския съюз. Те са много важни за правилното осъществяване на Балтийската стратегия. На второ място рецепта за успеха на стратегията можем да намерим в добрата координация на различните политики на Европейския съюз, например научно-изследователска дейност, конкурентоспособност, транспорт, земеделие и морска политика. Решаващо за стратегията и е прилагането на правилата на единния пазар, което може да се постигне чрез необходимите регулативни а, е, инструменти. И четвърто, трябва да се регулират, а, да се адаптират регионалните а, политики към спецификата на Балтийския регион. Ако регионът се разглежда като, а, не като случайен експеримент, а като реална цел на публичната намеса, би трябвало да постигнем социално-териториална економическа кохезия. И аз смятам, че кохезионната и, и а, транспортна политика могат да способстват много тази цел. Благодаря. Благодаря за това изложение. Сега думата има госпожа Манди Крьопелин. Имате думата, госпожо. Ja, Manny Krübelin, mein Name. Vielen herzlichen Dank für die ein... Благодаря ви, господин председател. Казвам се Манди Кропелин. Благодаря за отправената покана. Всъщност, за мен е предимство, че последна ще говоря. И всъщност много от нещата, които исках да кажа пред вас, вече са казани. Всъщност аз работя в сферата на практиката и всъщност разяснявам ситуацията пред гражданите. Стана дума dass das äh, nicht so ist. И колко е трудно е, да се разяснява ситуацията е, пред обществеността. Но по отношение на стратегията за Балтийско море, нещата са по-различни. Тази стратегия е много важен инструмент. И доста често дори се взима за пример, когато е, става дума за други подобни стратегии, Дунавската стратегия, например. Ползва се опита, натрупан в е, областта на стратегията за Балтийско море. така че да се осъществява сътрудничество и да се сближават различните държави. Важното, според мен, е, че гражданите, жителите не са включени в конкретното прилагане на стратегията. Това беше казано и преди това Вярно е, че когато се започва осъществяването на такава стратегия при е, недостатъчен опит, нещата са по-трудни, но смятам, че вече е настъпил моментът е, да се привлече е, активното участие на населението. Стремежът ми е да запозная а, населението, да изложа предимствата на стратегията, а, предимства за всеки един от тях. Наистина, доста трудно е да се направи това по-настоящем. В социалната сфера, в културата, образованието трудно се осъществява такава стратегия, трудно е това и на национално равнище, защото всяка държава има своя собствена информационна стратегия. И всички съществуващи организации имат собствени приоритети и а, имат а, важни и трудни задачи, но трябва да бъдат приобщени и а, а, за прилагането на а, тази стратегия, но преди това те трябва да бъдат информирани. А, много от проектите а, вече се осъществяват. Това е прекрасно. Други се разработват. Кои са събеседниците ни? Това е важно, когато се работи с гражданското общество. И наистина е много важно да знам към кого конкретно да се обърна. Освен това, информацията трябва да бъде представена на разбираем език, да бъде ясна на съответния език. И ако това се извърши точно по този начин, могат да се постигнат ценни резултати в социалната сфера. Ангажиментите не трябва да бъдат само на политическо равнище. Трябва да се ангажира цялото гражданско общество, така че успешно да се прилага стратегията. наистина могат успешно да се осъществяват много от проектите. Впрочем, има такъв положителен опит. Това имах да кажа. Е, Благодаря ви много, госпожо. И така изслушахме всички оратори от втория панел. Раймер Бърга има е, въпрос. Благодаря. Ще бъда кратък. Е, бяха направени паралели е, между казаното от господин Шимик. Да, казвате, че малко са участниците, участния сектор е, и въпросът е дали младежките организации, гражданското общество могат да участват ако искаме да осъществим трансгранично сътрудничество. И само това всъщност ще доведе до дългосрочни резултати, успешни резултати. Сега, по отношение на политиката в сферата на рибарството, спомням си, че с един колега обсъждахме този въпрос преди време. Имаше една датска организация. Имаше много спорни моменти именно във връзка с стратегията за Балтийско море. Имаше много добри предложения, но държавите трудно се съгласяваха да приложат на практика. Това имаше дискусии в съвета. Така че да се транспонират някои от тези елементи от стратегията в сферата на рибарството. Има много конфликти между учените и рибарите, които конкретно се занимават с тази дейност. Мисля, че тук се наблюдава известен дефицит. И това често се случва, когато трябва да се вземат мерки за транспониране на съответните текстове. Искам да спомена още един конфликт. Напоследък имаше дискусии да, наистина въпросът с опазване на околната среда в този регион е изключително драматичен. Може ли да ни дадете малко повече а, разяснения във връзка с замърсяванията, видовете замърсяване в този регион? Има, говори се за ограничение на емисиите, но напредъка не е толкова значителен. Но ако пък нещата много бързо се развиват, ще бъд... възникнат проблеми за финансовата среда, страна на нещата. От една страна да, казва се, че бутилката е наполовина пълна или наполовина празна. Въпрос на гледни точки. Но никога. Да, говори се за Финландия, за Швеция, има много дискусии, но не се предприемат едни и същи мерки. Говори се за енергийните проблеми, но има и странични проблеми, а те дали се решават? Какви са конкретните проекти? Кои са економическите субекти, които биха а, участвали в подобна дискусия? Има много проблеми. Проблеми свързани с пазара, с езиците, които се говорят. Трябва да се даде по-конкретна форма на дейността и не само економическите субекти, но и гражданското общество имат да играят тук своята роля. Господин Агун. Uh, Благодаря, Алан. Въпросът ми се отнася до господин Бареман. Той каза, че една от основните му задачи е обединяване на проекти, което подпомага позитивни действия в името на Балтийско море. Какъв е опитът ви? когато започвате такива проекти, колко финансиране получавате от Европейски съюз? Господин Нилсен също каза е, дали да има финансиране за, <clears throat> на тази стратегия от Европейския съюз или не. Аз намирам а, неговите бележки за особено валидни. Той трябва. Е, той все пак е, а, <clears throat> ни препраща към сесия, която имахме тук за въпроси и отговори. Имахме изслушване, къде разбрахме, че няма достатъчно средства за европейски а, проекти. Какво е вашето мнение? Je vous remercie. Pas d'autres demandes de parole. Monsieur Bergman. Господин Бер. Да, благодаря ви. Чудесен въпрос. Имаме 176 поети ангажимента. Повечето от тях, това са проектите, на по-голямата част от тях не се осъществяват с европейски пари. Но нашата фундация се занимава с трансферирането или с прехвърлянето на средствата които имат а, за партньори Русия, като например проекта Съмскостопански компас, който е изцяло финансиран от Европейския съюз. Но по принцип ние не, не сме искали пари от Европейския съюз, съюз за да реализираме ние проекти. Тоест, ние сме, се опитваме да служим за посредници и е, да а, е, намираме пари и за други. Да, някои. Някой отговаря оратора на въпрос, който не се чу повечето от организации, които искат да свършат някаква работа, не, не се опитват да се доберат до европейски пари, защото наистина е, е много трудно, сложно и. Да, не, не за пръв път чуваме подобно. Не, не за пръв път е, чуваме подобен коментар относно процедурите, които ние прилагаме. Ан искаше думата, може би за заключения за цялата работа. Аз имах въпрос, а, но той беше първо към господин Бергман и той е, е, каза, че е необходимо да се проучват защитените морски зони. Ето това е нещо, което можем да инициираме. Това е просто едно, е, едно символично заглавие, за да го включим като ред в бюджета. Изследвания имате нужда от цяла организация, за да се извършват тези проучвания или е нещо, което ние можем да започнем. После за контрола върху рибар, рибарите. Дали агенция по контрол за риболова би могла да а, осъществява някаква специална програма или нещо такова? Дали може да направим нещо в тази посока? И също въпрос към госпожа Кръблен за участието на гражданското общество. Много са организациите, които се обръщат и към мен и казват, ние всъщност не искаме пари ние искаме място, където се събираме. Е една платформа, където да е лесно да се опознаеш с подобни организации в други държави и как да се намираме. Какво имате, е, от какво имате нужда? Има ли нещо свързано с бюджет или става въпрос само за интернет? благодаря господин Бергман за защитените морски зони. Това беше сериозна идея. Мисля, че е, това може да е, наистина да стане при е, целенасочено финансиране. Това е добра цел, добра задача, заслужава парите. Много са данните, има много експерти по крайбрежието на Балтийско море и всъщност и в света. Първо да се съберат тези експерти и след това да се започне реално с внедряването на такава програма за най-уязвимите морски зони. Това наистина ще преобърне нещата. Хелком, според мен, очевидно е водещата експертна организация, към която трябва да се обърнете. Забравих втория ви въпрос. Може ли да ми го припомните? Да, зная. Политиката на риболова в Европейския съюз е дълга история. Съгласен съм с вас, тя не винаги е успешна. И това е следствие на хилядолетни традиции и на редица други фактори. Според мен сме е, на ръба на пълния колапс на рибните запаси в Балтийско море. Така че бих призовал за драстични мерки. Бих призовал риболовните организации да поемат отговорност. Защото ако не се задействат сега, повече няма да има риба. А ако, след, ако забавят риболовното усилие за 5 години, да речем, ще има възстановяване до някъде на рибните запаси. Разбира се, всичко това трябва да се каже и направи по един любезен начин. Благодаря. Госпожа Кръпелин, имате думата. Да. Да, как се осъществяват контактите? между различните дружения, организации, младежки и други. Понякога наистина имаме е, щастието и разполагаме с е, е, натрупани опит от различни мрежи. Чрез интернет платформа една интернет платформа не е нищо повече от една платформа – е, такива платформи има най-различни теми. Но този регион наистина е много широко обхватен и една подобна платформа би била отправна точка начало, но все пак не трябва да забравяме и езиковата бариера. Така че цялата информация, и това е най-важното, трябва да бъде включена на всички езици, които се а, е, говорят в този регион. И а, е, наистина е утопично да си представим, че тази информация ще бъде превеждана на всичките тези езици. Това би струвало е, много-много средства. А доста често се пропускат социалните аспекти рибарството, околната среда са най-важните моменти, когато говорим за Балтийско море. Но не трябва да се забравя и социалния аспект, да не бъде той пренебрегван. Но ако нямаме необходимата информация, какво очаквате, че ще мога да кажа на хората? Как да им разяснявам, ако нямам информацията, всички е, елементи, свързани с тази стратегия. Надявам се, че съм отговорила на вашия въпрос. Добре, благодаря ви много. А не искате ли малко вече към заключение да преминем? Well, I think it uh, was very good. Mm, бяха много интересни. Всичките изказвания бяха много интересни. Трудно е, трудно е да се извлечат полуки и да се направят заключения, защото всяко една от презентациите наблегна на необходимостта за директно участие, за лидерство. Може би това са аспектите, които трябва да включиме в финансовата рамка и държавите членки, когато изработват националните си планове, трябва да вземат предвид включването на Балтийската стратегия. Същевременно се наблегне на необходимостта от финансиране на координацията, на техническите аспекти. Необходими са финансови средства наистина за една по, за едно по-добро координиране на цялостната дейност Имаме бюджетна линия за външната дейност, дейността свързана с държавите, които не са членки и с пилотните проекти, но това, което е, бе казано днес е всъщност в противоречие с е, казаното преди това, но на, на практика е, има нужда от а, е, едно много ограничен, много скромна сума, но, но, но много необходима. А, пилотния проекта, за който говорим, най-вероятно трябва да бъде да бъде включен в една по-широпохватна програма за макрорегионите. разбрахме, че наистина трябва да продължиме с координирането, с включването в по-широко обхватни проекти, като всичко за всичко това е необходимо да разполагаме и със съответната правна основа. Бих искала да благодаря на всички изказващи се. Вие така съвсем, съвсем накратко избито а, ни подсказахте какво трябва да правиме а, и ще продължиме нашия дебат по тази тема. Благодаря ви. Благодаря на всички участници в изслушването. Дебата беше много ползотворен. Не нашата комисия обаче е водеща в тази област, Комисията по регионално развитие, но ние следим нещата отблизо. И за онези, които не живеят по бреговете на Балтийско море, проблемът е някак неясен и тайнствен. Защото в, в този регион специ сме свидетели наистина на success stories, на е, най-големите е, по постижения на, най, е, на най-големите успехи, политически, социални, Швеция, например, и, и, ле, и, и леви, и десни във Франция мечтаят за шведската социал-демокрация. Е, Дания пък се дава за за пример в много области, включително и в, най, а, в образованието. Финландия. Ето колегата Аглон току-що излезе, но аз самия участвах в преговорите за присъединяване на Швеция и Финландия към Европейския съюз. В, тези години а, фин, БВП на Финландия е, се срина с 15%, защото след разпадането на Съветския съюз е финландската економика трябваше изцяло да се преструктурира, тъй като е, Русия, Съветския съюз беше основният партньор на Финландия. Естония, която пък е, е, има има смелостта да си избере правителство чиято средна възраст е между 25 и 30 години, също е един отличен пример. И ето това са едни е, примери за огромни успехи. Това са едни страни, които имат е, общо минало историческо наследство и тесни връзки, а също времено изпитват трудност с, с създаване и прилагане на една регионална стратегия. Нека не забравяме, че има и големи сили, от една страна Германия и Русия, най- големия партньор на Европейския съюз, който беше и наш враг в продължение на години, но и, който, и която трябва да се превърне в наш, нашия най- голям партньор, но знаеме, че има много трудности в създаването на това партньорство. Така че като, като, като цяло това е един много, една много интересна и оригинална инициатива, защото ако има място, където наистина трябва да се развива сътрудничеството в Европа, то това място е Балтийския регион. Но и за последно трябва да се избегне и някои от вас го споменаха а, трябва да избегнем това, което се случи неколкократно с програмите Интеррег. Аз самия съм свидетел а, на подобно развитие на събитията на а, трансгранична френска програма. Тоест, когато един проект се осъществява от а, региони от двете страни на една граница. И на практика какво става? Създават се едни фалшиви съвместни програми, става дума за а, региони, които са в близост или градове близо до а, границата, като всяк, всеки регион или всеки град а, в крайна сметка представяше своя собствен, е собствена програма, но се договаряше с съседния град или съседния регион. И имаше кранче, което да, да пуска евро. И съответните региони се споразумяваха да отворят кранчето. Така че бюджетната линия за финансиране на Балтийската стратегия трябва наистина да финансира една единна съвместна стратегия, в която, която да има едно лидерство, едно единно участие, а да не бъде само е, претекст за допълнително финансиране на разни проекти. Това е. Благодаря ви, благодаря на всички участници. Е, ще приключим, ще прекратим заседанието. Утре ще продължим в 9. А, благодаря на преводачите, а след 5 минути моля координаторите да продължиме още един час нашите обсъждания. Закривам заседанието. Bon, Bon,